micro is on. Okay. Colleagues, good afternoon. Добър ден, колеги, моля, заемете местата си до една минута, започваме. Моля, настанете се удобно, заемете местата си. should I wait slightly, slightly longer or not? Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia.